<laughs> Domnul președinte. Thank you. See? Thank you very much. Thank you. I appreciate it. Благодаря, оценявам го. Възобновявам заседанието. Подлагам на гласуване протокол от вчера и приетите текстове. Никой не иска да се изкаже, никой няма забележки. Протоколът се счита за приятел.